на земеделието. Знаете, че България е председател на съвета на ЕС. По-късно днес ще се срещнем отново с министъра. Сега преминаваме към гласуване. Рапорту перспективи и визвания для унийного сектора пчеларskiego. Първата тема е перспективи и предизвикателства пред е, пчеларския сектор в Европейския съюз. Господин Ердош е докладчика.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 Благодаря на моята докладчица в Сянка, които свържиха чудесна работа. 486 е броя на измеренията, изненадващо много. Нашата цел беше да изготвим доклад, който да е приемлив за всички. Така че трябваше да работим върху компромиси. Предлагам да преминем към гласуването. Благодаря. Добре дошли на нашите гости, фермери от Австрия, които са тук по покана на господин Вайц. Добре дошли. Предстои гласуване. Техническа, но важна процедура. Компромисите ще се гласуват поименно, останалото стигане на ръка. Компромис едно Моля, гласувайте. Дякую. Замикам гласуване. Благодаря. Прекратете гласуването. Приема се компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 268 за. Против. Приема се. 239. Отхвърля се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Гласуване. Не гласуването. Приема се. С компромис 7А. Моля, гласувайте. macie Państwo u siebie zapisane. Заедно с компромис F. Край на гласуването. Компромис 9А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39 за. Приема се. Изменение 78 за. Против. Отхвърля се. Енви 17 за. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. гласуването. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 13. Моля, гласувайте. Край гласуването. Приема се. Измерение 40 за. Против. Ще проверим по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Kompromis przyjęty двома głosami. Приема се с два гласа повече за. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 346-347. За. Кой е за тези изменения? Които са идентични. За. Против. Отхвърля се. NV 15. За. Приема се. 301 за. Против. Проверяваме по електронен път. Изменение 301. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 пада. 391. Против? Отхвърля се. Изменение 18. Проверяваме 391. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. За. Против. Проверяваме електронно 18. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. За. Против. Приема се. Нека да проверим. Изменение 22. Електрон. Край на гласуването. Приема се. А, обърках се, казва председателя, извинявайте. Компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение NV29 за. Приема се. 287 за. Приема се. 422 за. Приема се. Проверяваме електронно. 422, моля гласувайте. гласувахме, О, обаче нека да се върнем на изменение 287 и да проверим резултатите от гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 422. Електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиристотин за. Приема се. NV 28 за. Приема се. Компромис 26. Моля, гласувайте. на гласуване. Компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четиристотин За, против, отхвърля се. 440 за, против, отхвърля се. Ам, так, последно гласувахме 440, сега компромис 29. Компромис 29. Край на гласуването. Приема се. 450-451. Заедно. За. Против. Да проверим електронно, моля гласовете. 450-451. Край на гласуването. Отхвърля се. 452-53 заедно. За, а, за. Приема се. 454 пада. Така че сега компромис 31. 654. Отхвърля се. Компромис 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 476. За. За 476. За. Приема се. NV 50. За. Приема се. NV 52. За. Приема се. 464 и 484. Заедно за. Против. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. 464, 484. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. В, в такъв случай 277 за. Приема се. Компромис 33. Моля, гласувайте по компромис 33. Край на гласуването. Измерение едно. За. Приема се. Измерение 2. За. Приема се. Компромис А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 4. NV4. Приема се. Компромис С и Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. НВ42. За. Приема се. Компромис Е. Моля, косувайте. Край на гласуването. Сега минаваме на компромис Г и H. Компромис Г и H. Моля гласувайте. Край на гласуването. Компромис едно, казва председателя. А то е и. Край на гласуването. Приема се. Компромис 81. Изменение 81. Приема се. Компромис Л. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис М. Моля, го гласувайте. Край на гласуването. Компромис Н. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV6. За. Приема се. Компромис О. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме на компромис П. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Q и R. Моля, Q и R. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис У и В. Моля, гласувайте. Край на гласуването. всякакъв случай компромис Хикс, Игрек, Зет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АА и АБ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 160. За. Приема се. Компромис АЦ, АД и АЕ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АФ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис. АФ. Нов. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се. сега а, гласуваме за цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Опасявам се, че ви свърши азбуката. Давам думата на докладчика. Честито. Четиристотин изменения. Това означава, че интересът беше голям сред колегите. Благодаря ви още веднъж за участието. Смятам, че сега доклада стана плътен, отразява всички интереси. Измененията направиха текста по-зелен, така да се каже. На 28 февруари на пленарното заседание в Брюксел ще гласуваме. Толкова много бяха измената наистина, но успяхме да постигнем компромиси. Честито сега точка 6. И тъй многогодишната финансова рамка. Това е становището на колегата София Рибейро. Към доклада на Комисията по бюджет. Заповядайте, госпожо Рибейро. Благодаря, господин председател. Бих искала на първо място да благодаря на всички докладчици в сянка в друг, от другите групи. Ние работихме отлично заедно и стигнахме наистина до консенсус по компромисите, които ще гласуваме. Седем компромиса. Искам да благодаря и на комисията, както и на съвета Агри. Много е важно комисия Агри да изрази своята позиция, да защити ОСП в името на производителите. Мисля, че нашето становище отразява значимостта на ОСП за селскостопанските производители, защото би трябвало да се откликне по-добре на техните нужди, да се мисли за продоволствената сигурност и околната седа. Също така трябва да предоставяме на потребителите висококачествени продукти на достъпна цена. Би трябвало да се увеличи финансовото разпределение за ОСП или най-малкото да не се променя. Двата стълба не бива също така да се видоизменят. Трябва да се мисли за директните плащания и альтернативите, които да са само европейски. Притеснявани и Брекзит, ние сме убедени, че за да се защити ОСП ни трябва повече Европа. Инвестициите в ОСП са и гаранция за териториално сближаване, особено на най-отдалечените и планинските райони. Трябва да защитим и най-малките производители, защото това са 138 милиона евро годишно. Същевременно трябва да се помага на тези, които най-много имат нужда от помощ. И накрая искам да подчертая, че е много важно да имаме европейска марка която да е насочена срещу нелоялните търговски практики. Надявам се гласуването да е резултатно, за да защитим тези основни насоки. Благодаря. Благодаря. Да се надяваме, че това наистина ще помогне на най-отдалечените райони и районите с затруднения. Сега започваме гласуването. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1А, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28 и 30 за. Приема се 29 и 31 за. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38 за. Против. Въздържали се. 44 за. Приема се. 45 за. Приема се. 47 за. Приема се. 49 за. Против. Отхвърля се. 50 за. Приема се. 51 за. Приема се. 52 за. Против. Да проверим. 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53 за. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57 за. Против. Отхвърля се. 62 за. Против. Отхвърля се. 66 за, против, отхвърля се. 69 за, приема се. Компромис 4, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22 казва председателя. Приема се. Седемдесет и две за, против, Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 78. Приема се. 79. За. Приема се. 83. Нека се върнем, казва председателя, на изменение 75. За, против, отхвърля се. Изменение 78 за. Приема се. 79 на господин Шани за. Приема се. 83 за, против, отхвърля се. 85 и 6. Да проверим. 83. Моля, гласувайте. 83. Край на гласуването. Отхвърля се 85 и 6 за, против, отхвърля се. Осемдесет и седем за, приема се. 88 за, приема се. девет за, против, отхвърля се. 91. Не да проверим 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 91 за, против. Отхвърля се. 92 за, против. Отхвърля се. 93 за, против, отхвърля се. 95 и 6 за, приема се. 97 за, против, отхвърля се. 98 за, против, отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 102 за. Приема се. 104 за. Приема се. 107 на Неков за. Приема се. 108 за. Приема се. 110 за. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 121. Подобно на 125. За. Против. Отхвърля се. 122 за, против, отхвърля се. 124 за, против. Да проверим 124, моля гласувайте. Отхвърля се. На кантар. 126 за, против, приема се. 127 за, против, приема се. 128 за, против. Възражение ли има? Да проверим. 128. Не видях либералите да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. С малко мнозинство. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 131. За. Приема се. 132 за, против, отхвърля се. 133 за, против, отхвърля се. И сега гласуваме цялото становище с измененията. Моля, гласувайте. Гласуваме заедно с измененията. Приема се. Край на гласуването. Искате ли да вземете думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Още веднъж благодаря на всички колеги. Наистина това беше гласуване, което показва какви са интересите и позициите на Агри. Надяваме се комисията да бъде достатъчно амбициозна и да защити селско-стопанските производители и стопани в Европа. Много ви благодаря. Благодаря на всички, на всички, които са съдействали. На 21 и 2 февруари е гласуването в водещата комисия. Сега преминаваме нататък с седма точка. Доклада за реформата на е, системата за собствени приходоисточници на Европейския съюз. Водеща е Комисията по бюджет и нашето становище беше изготвено от господин Капуто. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Исках да благодаря на всички политически групи и на докладчиците за работата по това предложение. То е много важно за бъдещето на Европейския съюз и системата на собствени приходоисточници. Наистина, становището е доста сгъстено като съдържание, така че ние ще изпратим ясно послание с приемането му. Благодаря. ciągle podejmowany, bardzo aktualny, ale wszystko przed nami. Тази тема продължава да е актуална. Преминаваме към гласуването. Компромиса, моля гласувайте. Замай към гласуване. Компромис приемте, Przechodzimy до компромису Б. Край на гласуването да приема се компромис Б. А, моля, гласувайте. Към гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 43. За. Приема се. 44 за. Приема се. Господин Дес, вдигайте ръка по-високо, моля. Изменение 405 за. Приема се. 48 отпада. 49 и 50 за, против, отхвърлят се. 52 52 за, Приема се. 38 за. Приема се. 51 за. Против. Отхвърля се. Електронна проверка по 51 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за. Против. Отхвърля се. 39. Моля, гласувайте по 39-то изменение по електронен път. Край на гласуването. Да. Разбирам, но са близки гласовете. Компромис е. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за. Приема се. 40 за. Против. Отхвърля се. 42 за, против, отхвърля се. Нека да направим проверка. Изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 59. Отхвърля се. 60 за. Приема се. 61 за. Приема се. 63 за. Против. Отхвърля се. 64 за. Приема се. А сега цялото становище с приятите изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуването в комисията по бюджета ще бъде на 21 и 22 феврари. Докладчикът иска ли думата? Не. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Гласуването потвърждава, че сме работили добре Комисията по селско стопанство постигна отлични резултати. Благодаря. И ние смятаме така. Потвърждаваме това. Благодаря ви. Благодарим на целия екип. Преминаваме към осма точка. Изоставащите региони. Докладчикът от комисията е госпожа Данчила, компетентната комисия, комисията по регионално развитие. Там докладчик е госпожа Джофрида. Преминаваме към гласуването. По, от името на докладчика. Иска ли някой да се изкаже от името на госпожа министър-председателя? А, няма желащи да се изкажат. Докладът е добър. Становището ни е ам, добре подготвено, тъй като в изоставащите райони има нужда от специална подкрепа за селското стопанство. И така отново големи благодарности на госпожа Данчила. Предайте и нашите поздравления. Преминаваме към гласуването. Започваме с компромис А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. За. Благодаря, приема се. 28 за. Благодаря, приема се. 29 за. Против. Приема се, но нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Както казах, приема се 30 за. Приема се. Компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Преминаваме към компромис С. Моля, гласувайте по компромис С. Край на гласуването. По компромис С. Приема се. Преминаваме към изменение 39. Изготвено от госпожа Данчил и господин Капуто за. Приема се 44 за. Против. Отхвърля се, но нека да направим проверка. По 44, моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинявам се. Компромис Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 52. За. Благодаря. Приема се. Компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62 за. Приема се. И изменение 63 на госпожа Данчила. Приема се. 65-то изменение за. Приема се. 66-то за. Приема се. Компромис F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Г. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 71-во изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. 72 за. Против. Отхвърля се. Изменение 79 за. Против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. За. Благодаря, приема се. Изменение 8. За. Благодаря, приема се. Изменение 9. Изменение 11. За. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 за. Против. Отхвърля се. 17 за. Приема се. Преминаваме към крайното гласуване по становището с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Становището е прието. Благодаря ви много. Благодаря на целия екип. А сега точка 9. Последното ни гласуване днес. Докладчика по това становище е госпожа Каденбах. Давам ви думата за уводни думи. Смятате, че няма нужда от уводни думи. Отлично, значи преминаваме към компромис едно. Моля, гласувайте. Гласувайте по компромис едно. Сега вече можете да гласувате. Край на гласуването. И изменение 4 за. Благодаря, приема се 5 за. Благодаря, приема се 6 за. Благодаря, приема се 7 за. Против. Отхвърля се. Нека да направим проверка по седмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо за. Благодаря. Приема се девето за. Приема се десето за. Приема се единайсто за. Десето е прието. Единайсто изменение за. Добре, петнайсто изменение. За. Приема се. Единайсто изменение. За. Приема се. Дванайсто. Отпада. Тринайсто отпада. Отпада. 14 от господин Дантан. Кой е за? Приема се. 16 на две части. Първата за, втората за, против, отхвърля се. Втората част се отхвърля. 17 на две части по първата за, благодаря, приема се. Втората за. Благодаря, приема се. Нека да направим проверка по втората част. Заповядайте да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 изменение за. Приема се. 19. Техническо изменение. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 23. За. Благодаря. 24 за благодаря. 25. За. Приема се. 26. Приема се. 27. Приема се. 28. За. Приема се. 29. За. Приема се. 30. За. Приема се. 33. За. Против. Отхвърля се. Да направим ли проверка? Нека да направим проверка. По 33-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. четири за, против, отхвърля се. електронно гласуване по проекта становището. Край на гласуването. Становището е прието. Докладът ще се гласува в комисията по бюджета през март или през април. Господин Неков, заповядайте. А, мисля, че може да се поздравим с приемането на днешния доклад а, за пчелите. По този повод бих искал да подаря на а, всеки един колега по едно бурканче с а, странчански манов мед. Мановия мед е единствения мед, който не се прави от, а, от нектар, а се прави от специфична мана. И този мед е от една специална планина в България, където наистина е уникален. Странджанския манов меч ще бъде първия български продукт с защитено географско указание за 2018 година. Така че сигурен съм, че ще ви хареса. Благодаря за вниманието. Bardzo dziękujemy. Po, po, po, po, po, po, panie pośle, panie pośle, po południu pochwalimy się panu ministrowi. Днес след обед ще покажем пред български министр на земеделието, че сме получили този мед и ще видим какви са неговите коментари. Така че поемате този риск. И така. Е, заседанието на координаторите е планирано за 11 часа. Въпрос към координаторите. Можем ли да започна в 11 без 15? Съгласни ли сте? Сега да продължим. Отлично, отлично. Значи правим 5 минути почивка. 5 минути техническа почивка, след това заседание на координаторите.